Okay, е... Добър ден. Добре дошли на заседанието. Ще продължа на шведски. Hej och välkomna till eh, dagens sammanträde. Добре дошли на днешното заседание. И така, на дневния ред имаме първо одобряване на същия и ако няма предложения за изменения, ще смятаме, че дневния ред е прият. Съобщение на председателя, втора точка. Много добре знаете, че в тази комисия има различни инициативи, които са свързани с One Billion Rising – Много от нашите членове е, много се интересуват от това събитие, което очакваме да се проведе. В 12 часа има едно събитие, на което може да участвате всички. То е организирано от колегата Изабел Дюран. Трябваше да дам думата на госпожа Пак, която е председател на Комисията по култура. И се разбрах с нея да дойде точно преди гласуването, което започва в 10.15. Той трябва да се занимае с а, въпроси, които са свързани с работата на нашата комисия. А, залата утре за публичното изслушване е променене. Новата зала е 4Q2. 4Q2 в сградата Ян. И сега преминаваме към трета точка от дневния ред. Европейски институт за равенство между половете. Имаме тясно сътрудничество с този институт. Е, това е съвсем логично. Сътрудничество между нашата комисия и института. Трябва да кажа, че получаваме изключително много полезна информация от този институт и още преди време бяхме решили, че трябва да се срещаме редовно с директор на този институт, ЕЙ, на този институт, който е съкратено на латиница ЕИГ. И тук е сега директора. Много се радвам, че тя е тук. Ще получим информация за програмите, за това, което се е случило. Надявам се това наистина да продължи в редовен план да се случва и по-често, отколкото в минало. Поне така сме се разбрали с госпожа директора. Много се радвам, че сте тук. За мен е чест. Знам, че ще говорите близо 20 минути, след това ще има възможност за изказвания. Много се радвам, че сте тук. Давам ви веднага думата. And, uh, is... Благодаря ви. И както винаги казваме, винаги за нас е много радостно събитие да се срещаме с депутатите в Европейския парламент. Много се радваме да чуем техните въпроси. Искам да се извиня за моя глас. Днес няма да пея по тази причина. И така, първо няколко по-общи бележки. Това, което правим сега, е финализиране на нашия годишен доклад за дейността и нашия доклад за дейността ни миналата година е свързан и с това, че започнахме няколко дейности, които оставаха все още незапочнати. И това е, например, справочно-документационния център. Също така, ние използваме много нашата таблица с показатели и що се отнася до центъра за справки и документация, и нашата мрежа. Ние ги използваме, искаме да използваме по-активно тези инструменти. Тази година смятаме да помислим как да въведем една нова система за мониторинг, за да знаем колко потребители използват нашата информация, информационните ни ресурси. И трябва да помислим също какъв е мащаба на нашата дейност и трябва да помислим също доколко се използва и нашата електронна платформа и нашия справочно-информационен център. Тук бих искала да ви предложа няколко слайда. Много се гордея с това, което постигнахме миналата година, вие ще го видите в доклада. От юни 2010 година виждате как нашия бюджет намаляваше, но пък за сметка на това ние успявахме много добре да освоим средствата, успявахме да изпълним бюджета много добре. Така че миналата година успяхме практически изцяло да освоим предоставения бюджет, а това означава, че наистина вече имаме един добър капацитет. To, say, almost... Така че виждате, че в момента почти вече нямаме неосвоени средства в бюджета. Имам едва 20 минути и затова веднага съм да премина към това, което правим, наистина ние даваме реален принос и помагаме не само на Европейския парламент, но и на държавите членки, на комисията. Ние изготвяме доклади за председателствата. Тази година все още финализираме някои от нашите идеи, затова няма да говоря все още за тях, но, например, за Кръцкото председателството подготвихме показатели, доклад, които са посветени на жените и економиката. Имаме там заложени три показатели, девет подпоказатели. Това е което правим и много скоро ще публикуваме пълния текст на доклада, но имаме и вече някои предварителни заключения. Например, анализираме еквивалента на пълното работно време и това беше също така отбелязано минало, миналата година на заседанието на работната група по включване на принципите на равенството на половете в законодателството и всички програми. Ако измерваме ситуацията, използвайки показателя пълно работно време, ще видим, че ситуацията с заедостта на жените далеч не е блестяща. И това ни позволява да помислим как да подобрим критериите и показателите. И това може да бъде полезно за различни европейски институции. Също така измерваме с нашите показатели как стоят нещата с жените предприемачи, с самонетите жени. Виждаме че в страните, където самонайтите жени са голям процент, това означава много често, че ситуацията им е доста сложна, доста тежка. Тази самонетост понякога става капан за жените. И същото вежи и за предприемачеството. Така че този доклад е много своевременен, той е много актуален мисля си, че е интересно да се проследи как той се обсъжда в държавите членки и се надявам, че на вашата парламентарна комисия ще бъде интересно да се запознаете с статистическите данни с разбивка по държави членки. Италианското председателство ще извърши преглед на това какво е постигнал Европейския съюз в продължение 30 години Що се отнася до изпълнението на платформата на ООН, и ние няма да предлагаме нови показатели, ще използваме за тази цел вече разработените от нас показатели. Ние използваме модела, който е разработен от шведски колеги през 2009 година и също така събираме добри практики, защото много често добрите практики са много търсени от държавите членки, защото те искат да знаят как определена държава членка е постигнала такива успехи и какво трябва да се направи за това. Така че и това е една важна част от нашата дейност. Тук виждате един слайд, за да ви напомним за една наша изява, където беше господин Густавсън. Когато започнахме с нашия индекс миналата година, това ни позволи да започнем и обсъждане с експерти. Например, вие знаете, че преди имахме просто едно бяло петно на картата, що се отнася до насилието срещу жените. И Европейската комисия ни даде много добри препоръки как да попълним това бяло петно, как да намерим добри показатели, които да ни позволят надежно да отразим реалната ситуация. Ние проучваме някои други сфери, например неравенството което обхваща много фактори, например възрастовите показатели, а, мигрантите, така че ние се стремим да видим как новите показатели могат да обогатят изработвани от нас индекс. Разбира се, основните ни контакти с, с, с доставчиците на данни. Ние разчитаме на тях за съдържание, но също така ние работим с Европейската комисия, например, що се отнася до насилието срещу жени. Също така работим с държавите членки, с различни организации. Тази година се съсредоточаваме върху това да имаме наистина надежни показатели и следващата година смятаме да започнем нещо ново. Надявам се, че до края на тази година вече ще имаме достатъчно възможности да анализираме това. Вие знаете, че Агенцията по основни права на Европейския съюз започна един преглед посветен на насилие срещу жените. Благодарение на това ние ще получим макроданни, които до сега не бяха събирани обработвани и тези макроданни много ще ни помогнат в по-нататъчната ни дейност, която е посветена на измерва на ситуацията с насилие срещу жените. Ние смятаме, че тази тема е много важна. Всяка година ние публикуваме няколко изследвания. Например, тази година ние ще публикуваме изследване на административните източници за данни. Това е нещо много интересно и може да се използва абсолютно от всеки в Европейския съюз, извън Европейския съюз защото тук ще са отразени официалните данни за насилието срещу жени, така че всеки може да използва тези данни, но също така ние ще използваме тези данни, за да разработим нашите показатели. Ще финализираме тази година едно сравнително малко, но много важно изследване за стойността на насилието Вие знаете, че това е нещо, което много трудно може да се измери. Ние не измерваме самата стойност на силия, ние по-скоро изследваме какви са подходите за измерването на стойността на насилието и ще предложим възможни методи и какво могат да използват държавите членки. We'll Също така подготвяме последващо изследване а, по усъкътяване на женски полови органи. Смятаме, че това ще бъде един важен принос от наша страна. И това е продължение на изследването по същата тема, което направих миналата година. За да обобщя цялата ни дейност по насилието срещу жените, искам да кажа, че тази година ще анализираме всичко, което съществува включително и за целите на нашето изследване и възоснова на това ние ще подготвим предложение и план за нашия управителен съвет и тези наши предложения и плана ще бъдат одобрени в края на тази година и това ще стане основа за бъдещата дейност в тази сфера. За включването на принципите на равенството на половете в законодателството и във всички дейности, това е едно понятие, което за много хора е сложно, трудно разбираемо. Uh, и ние говорим като цяло за това понятие, говорим за по-обща информация. Все още не можем да разработим по-конкретни показатели, тъй като това изисква повече време, но можем да подготвим нещо по-общо за първия етап и се надяваме, че това ще бъде нещо много полезно за всички. Също а, така ние събираме добри практики в сферата на оценката на въздействието от гледна точка на равенството на половете. Това е нещо, което задължително трябва да се извършва от държавите членки. Сегашните инструменти са твърде сложни, те са много аспектни. Затова ние ще събираме добра практика в различни сектори, за да покажем нещо по-конкретно, защото колкото са по-конкретни, толкова по-лесно хората ще ви разберат. Затова ние няма да говорим за общи стратегии политики, а по-скоро за по-конкретни примери. Също така, за момента постигме съгласие с управителния свет, ще че ще проведем задълбочено изследване на това как да отразим принципите на равенството и на половете в сектора на научно-изследователската дейност и иновациите. Ще установим диалог с различни институции за това каква ще бъде ползата от прилагането на този принцип в сектора на научно-изследователска дейност и иновациите. В момента изпълняваме някои не толкова едромащабни, но важни задачи. Надявам се, че постепенно ще навлезем в ритъм, ще влезем в един по-скорен ритъм и нашият подход е, че с когото и да срещаме, дори този човек и да не знае нищо или да не се интересува от принципа на равенството на половете. Важно е този принцип да достигне до всички. Ние възложихме шест различни научни доклада, които ще анализираме и ще проучим какви са доказателства, преди да формулираме препоръчвани от нас подход. Ние също така Работим с инструмента за предприсъединителна помощ. Това също е нещо, което представлява голям интерес от гледна точка на равенството на половете. Аз вече ви разказах малко за нашия справош информационен център. Той наистина ни позволява да разполагаме с много информация, с много документация. Тази година ще работим с информационните центрове, библиотеките и на Европейската комисия, на Европейския парламент. Също така работим с, с няколко агенции по разработване на тезаурус или глосар, така че започваме да разработваме нова терминология в нашата сфера. И когато говорим за мъже, имаме 10% от работната сила, ако използваме еквивалента за пълно работно време. Но създадохме партньорства с мъже, които наистина са влиятелни, които разбират, че тяхното влияние и въздействие може да им помогне да изпратят послание до повече хора. За това приканихме изтъкнати политици да се присъединят към нашата кампания за борба срещу насилието спрямо жените. Тук на слайда е заместник министра на вътрешните работи на Литва. Тук виждате списък на важни хора, които на национално ниво също така могат да повлияят, да въздействат върху менталитета на младите мъже. Подготвяме специална информационна кампания и на първи етап ще видим как нещата се развиват, но вече започнахме да привличаме мъже, които да ни помогнат да работим по това, да предотвратим насилието срещу жените. Така че е, ви разказах как е, работихме през изтеклата година и с радост ще отговоря на всички ваши въпроси. Е, Много благодаря за представянето, госпожо Лангбак. Сега започваме дебата. Започвам с моите въпроси. Om vikten av det här med 75 som man har i... Eh, и така, първо, тези 75%, които споменахте, те са изключително важни. Говорихте за това колко трудно се изчисляват а, нещата. Но, няма да засягам сега този начин на пресмятане на участието на жените, но ако си помислим за работата на половия работен ден, тази цифра ще падне значително много. Тоест, економическата независимост означава да имаш работа, с която да се издържаш. И единственият начин да можеш да определяш собствения си живот, дали искаш да станеш политик или искаш да станеш ръководител или нещо друго. Трябва да имаш економическа независимост, в крайна сметка. Смятам, че настоящата формулировка не съдържа никаква перспектива напред. Говоря за формулировката, представена от съвета. Затова са необходими важни разпоредби, които да дадат възможност за равенство на половете в дългосрочен план. Също така искам да се възползвам от тази възможност, за да кажа, че този индекс на равенството между половете е един изключително важен индекс. Аз го намирам за отличен като инструмент. Аз самия съм го използвал многократно в миналото, за да разбера какво всъщност се случва. Не само на национално ниво, но и за да се разбере каква е еволюцията на равенството между половете на европейско ниво. Очаквам, разбира се, нови развития. Вие вече говорихте за част от тях. Надявам се в бъдеще да може да се взема предвид и насилието срещу жените, защото това е изключително важен компонент. Сега преминавам нататък. това, което ще направите за насилието, което най-вече проистича от пол. Та, та реда по викосна, нали, ари... Може би трябва да се намери наистина метод да се разбере колко струва. Мисля, ме ред. Кане ме я съм политик и е е, е, е, е, е, е, е, е, е, е, като политик мога да ги прочета, разбира се, тези данни, но като изследовател, като научен сътрудник, трябва да има малко по-различен подход към това. Ще бъде много полезно, ако може тези данни да се използват и от политиците, а не само на академично ниво. Знам, че ще бъде трудно а, да се стигне до някаква, някакво заключение за това колко струва това насилие. Още нещо, което искам да попитам. Всички тези инструменти, за които говорихте, инструментите за включване на равенството на половете в всички политики. Те са много полезни, вие ви казахте, ако не се занимаваме с тези конкретни теми, то тогава ще ни бъде много трудно да добавим пола и равенството между половете навсякъде. Много организации имат списък, в който могат да отметнат това, което вече е извършено в тази насока. Тоест бихме могли да се възползваме от тези списъци за отмятане, които те използват. Когато тези инструменти се представят, аз като политик много бих искал да мога да ги използвам в своята ежедневна работа? Това ми бяха въпросите. Е, е, е И така, сега давам думата. Госпожа Габриел искаше думата. Мерси, президент. Благодаря, господин председател. Първо, госпожо Ландбак, благодаря ви за присъствието тук. Благодаря ви за подробната презентация, която ни изложихте. Искам да почетая няколко момента. Първо по формата и после по същество. По формата. Трябва да ви поздравя за факта, че наистина има напредък във връзка с сътрудничеството между парламента и института. Виждаме се с вас редовно, редовно сме информирани за работните ви програми, за равносметката ви и днес това е признак за насърчение систематично да използваме това сътрудничество и в частност да продължим това сътрудничество и е, тези взаимни е, осведомявания, както и за работните групи. И всичко това да става систематично. Още няколко думи. Института ще присъства ли по време на публичното и изслушване в нашата програма? Искам тук да изкажа следното послание, че би било полезно в нашите доклади да използваме основно цифрите на института, отколкото е, ненадежни е, други сведения. Искам също да отбележа, че в рамките на гръцкото председателство се подчертават е, е, значението на е, равенството между половете в някои от областите. Тоест, цели се едно, един по-добър баланс. И това за нас е много важно в нашата комисия, в областта на насърчаването на равенството между мъжете и жените. Сега бих искала да задам въпрос. Можете ли да ни дадете повече информация за а, целите на мрежата, за която говорихте и как възнамерявате да развиете тази мрежа. Ето това е въпроса ми и накрая ще ви поздравя още веднъж за а, този индекс за равенството между а, половете. Мисля, че това е най-сериозният напредък а, в сравнение с всичко правено през последните години. Във всички случаи това ще е тема, която ще продължи да ни занимава и най-накрая поздравления за засилването за, на партньорството а, между мъже и жени. И, крайно време е мъжете наистина да станат най-силните защитници на а, равенството между мъжете и жените. Благодаря ви. Е, е, Благодаря. Билбао Брандика има думата. Благодаря за дадената информация и за презентацията, която ни представихте. Няколко въпроса имам. Обща оценка. Да, мисля, че направихте преглед на а, сериозната работа, която се извършва в вашия институт, за всички трудности, които срещате. И за това ви поздравявам и ви подкрепям. Сега, във връзка с доклада за жените и мястото им в економиката. Мисля, че всеки път, когато изработваме подобни доклади, винаги подчертаваме отрицателната перспектива. Сега, разбира се, не искам да се изкривяват данните, точните цифри за работата на жените мястото им в економиката, цифрите за е, тяхното работно време, пълно или частично работно време. Но бих искал да разбера данните, които проистичат от договорите, например срочните договори или договорите на пълно работно време. Ясно е, че е, тези цифри показват доста отрицателни тенденции, но защо да не се появят и положителните тенденции? Например, е, тенденцията за силване на мястото на жените в е, предприятията. Ясно е, че това води до повече творчество, до повече новаторство и повече устойчивост също в предприятията. Мисля, че би било добре и искам да чуя вашето мнение по този въпрос. По някакъв начин да въведем някакъв баланс в доклада. Тоест да кажем, ето това са отрицателните данни. Но по еди кой си въпрос, може би държавите ще трябва да се включат малко повече, а именно в е, условията е, на трудовата заетост, например. Ето това беше първият ми въпрос. Освен това, В доклада вие говорите за всичко, което е свършено през последните 20 години. А, и по-скоро на национално равнище. Дали обаче вие ще слезете на регионално равнище? Например, в Баскската област. Там имаше един председател, който имаше за цел и за основна задача да приеме закон в областта на равенството. Това се случи. Това беше наистина един закон, който представи новаторски практики и който беше първи по рода си. Би било жалко да се лишим от такъв натрупан опит. В някои европейски държави вече е свършена доста работа доста се е работило, разбира се, дори да не е в рамките на държавни институти. Но исках да знам до кое равнище ще слезете. Сега, във връзка с комбинирането на данни в областта на насилието върху жените. Някои считат, че е, това насилие е от частната сфера и че държавата не бива да регулира каквото и да било в тази област. как се използват данните. Вие първо откъде ще ги съберете, за да можете после да ги ползвате. Сега във връзка с а, мъжете и кампанията, за която вие говорихте, срещу насилието. Всъщност насилието е последствие от неравенството. И мисля, че би било по-положително тази кампания мъже-жени да бъде в полза на равенството между мъжете и жените. Затова не съм напълно съгласен с девиза на кампанията. По начина по който аз виждам нещата, трябва да сме по-положителни, трябва да подчертаем добрите практики. Споразумяхме се около една декларация, например, в е, е, Баския регион. И там наистина се породи движение от самите мъже. Това беше едно много сериозно движение. Насилието, свързано с, с пола, в 20 век е е, е нещо, което е, е истински бич, но насилието е в много различни области. И затова ми се иска да чуя вашето мнение. Трябва наистина да напреднем повече и да задълбочим повече тези въпроси. Благодаря. И аз ви благодаря. Ще ви дам възможност да започнете да отговаряте на въпросите. Много ви благодаря за въпросите, които ми бяха зададени. Започвам от въпросите на председателя за това колко струва насилието и кои са бенефициерите, кои са целевите групи. Както казах, изследването е малко. Имаме методи и трябва да видим как до сега се е изчислявала стойността на насилието. Искаме да намерим подход, който да е най-добър за държавите членки, съответно правителството на държавата членка може да го избере. Ако една държава членка иска да а, направи такова проучване, тя може да процени колко струва и да види как може да се бори с насилието срещу жените. Затова методите са насочени към националните правителства. Наистина, за политиците може би е интересно как се изчисляват а, тези суми. Когато сме готови, ще подготвим кратка обща информация. Тя ще бъде предоставена и на вашата комисия, за да я ползвате. За инструментите за включване на темата равенство между половете навсякъде. По-настоящем искаме да подкрепим хората по места, които се занимават с тази тема. Това могат да бъдат служители на европейските институции или държавни служители, т.е. хора, които имат ежедневното задължение да включват равенството между половете навсякъде. Това е първата стъпка. Ако имате компетентен служител, много по-лесно се работи и тогава, разбира се, и политиците получават по-добри резултати. Процесът е динамичен. Ще видим на следващото ниво какво може да се добави. Знам, че Ерика се занимава и с изграждане на капацитет в тази сфера, за да може да се дават съвети, да има взаимодействие. За момента работим само с онези, които извършват пряката работа. Госпожа Габриел дали ще бъдем на изслушването. Не знам за кое изслушване говорите. Може би някакво изслушване в парламента. Да, ако смятате, че имате нужда от информация и нашето присъствие, с удоволствие ще бъдем там. Просто не съм запозната. Ако е необходимо, ще бъдем тук. Евроджендър как ще развием нещата. А това стартира през ноември миналата година. Имахме дебати при закрити врата за конкретни експерти и след това имахме дебати по индекса, след това открити публични дебати. Ще проведем нови такива. Искаме вашата комисия и други депутати да проведат такива дебати преди изборите за Европейски парламент. Искаме да подкрепим всяка една инициатива, в която има повече жени, за да има по-голям процент дами в парламент. Планираме 10 дебата за евроджендър. Ще включим не само национални експерти, евродепутати и други депутати. Става дума за дебати по теми, различни от предизборните теми. Искаме да видим обаче и как се използва тази тематика, кои функции се използват и да говорим по тези функции. Но наистина няма да навлизаме в подробности, ако те не се ползват защото трябва да си струва влагането на усилия, е, труд и време. Затова сега се занимаваме с просветна кампания и ще видим нататък какво повече можем да направим. Жените, економиката и положителните констатации. Нашите доклади са в много е, специфичен формат. анализираме всичко по съответните показатели и обрисуваме картината. Ако картината е положителна, ние имаме положителни констатации. Ако те показват, имам предвид показателите отрицателно развитие, нашите констатации са отрицателни. Обаче доклада е едно. Той е за експерти, нещо много е, подробно, за хора, които искат да използват статистиката, фактите. Но, освен това, показах ви и на слада, излизаме и с основни констатации. Там представяме нещата, които да бъдат по-четими за потребителя, за хора, които няма толкова време и няма нужда да се задълбават. Използваме основните идеи от доклада за тези основни констатации. Затова ще запишем и положителните констатации, тенденциите, за да не бъдат пропуснати те, но и добрите практики. Идентифицираме във всяка държава членка добрите практики, и това обикновено са положителни констатации, защото ако покажеш как определена организация си е свършила работата, това насърчава нещата. Сега за италианското председателство и регионалния подход. Да, искаме регионален, местен подход, местните органи на властта да участват в индекса. Искахме те да са сред институциите, които използваме. Те искахме да ги отразим също така в статистиката. Говорихме с Евростат, говорим и с Комитета на регионите и с Конгреса на общините на Съвета на Европа. Основното условие за нас е данните да бъдат сравними. Трябва да бъдат сравними, за да ги използваме в нашите изследвания. И това да са данни, които са налични. Затова е необходимо повече време. Подкрепяме един проект, финансиран, ако не се лъжа, от Европейската комисия, макар че по инициатива на парламента, става дума за мониторинг на Европейската харта за равенство между половете. Там ще се разработят индикатори, така че имаме свързващи точки. Щом има данни и те са сравними, ние веднага ги ползваме методология, която ще използваме за оценка на въздействието върху пола. Всяка държава членка има свое определение. И затова е много трудно да се намери общ подход за измерване на насилието, което произлиза от пола на жертвата. Надявам се тази година да успеем да имаме някакви общи позиции. Как ще го направим? ще разработим показатели. Показатели, които да показват различни неща, каквото и да е, но да бъдат показатели, които показват. Тъй като данните не са готови, не мога да ви кажа, защото не са анализирани. Бялата панделка. Кампанията Бяла панделка е запазена марка създадена от един канадц преди 15 ти на години. И там нещата са особени, защото ако мъжете не обясняват на други мъже, че това е важно, че е нетърпимо, че при насилие трябва активно да участваш. И това е по цял свят. Did, така че трябва да участваме, защото е много важно мъжете да убеждават други мъже и по-специално млади мъже да не бъдат насилници и така нататък. And... И разбира се, трябва да привлечем мъже към тази кауза. И все още сме твърде далеч от това, защото това изисква сериозно планиране. Една голяма кампания трябва да бъде добре планирана. Предполагам, че планирането ще отнеме една година, но съм съгласна изцяло с вас, че трябва да има план. Uh, Благодаря. Мисля, че господин Блат от комисията иска да се изкаже. Мерси, президент. Благодаря, господин председателю. Комисията приветства тази размяна на мнение днес между института и парламента, комисията ФАМ и се радва на множеството редовни контакти между е, парламента и настоящата комисия и института. Така института наистина е, заема точното си място в институционалния процес и това е най-добрият начин, по който този институт може да даде техническа помощ и съдействие на парламента и на комисията. Сега във връзка с работната програма за 2014 година на института, комисията иска да подчертае особено предвидената работа по темата насилие върху жените. Мисля, че точно в тази област института може да даде своя принос да даде нещо, което до сега не е съществувало на европейско равнище. И комисията иска да подчертае още веднъж необходимостта да се насърчи или да се развие развиването на количествени статистически данни в тази област. И вие знаете много добре, че без ясна представа за положението във връзка с насилието на европейско равнище би било трудно да имаме някакъв дебат, основан на данни и да се развиват съответните политики в последствие. Така че насърчаваме института да продължи своите усилия в тази област на насилието върху жените. Като насърчава, развива, съпътства събирането на статистически данни. Комисията е напълно удовлетворена от това, че докладите на съвета наистина стават вече редовни, два доклада на година до сега. Те ще се ограничат за в бъдеще до един на година, за да може да има всъщност ресурс, за да може института да работи и в други области. Мисля, че това бе ясно подчертано днес. Доклада за гръцкото председателство в частност е много интересен труд. Сега по индекса, това също бе подчертано тази сутрин, е наистина забележителен напредък, въпреки че си заслужава да бъде допълнена тази работа. Това е инструмент, който комисията отдавна желаеше. И последна по-обща бележка. Комисията насърчава института да продължи усилията си преди всичко, за да развие познанието, познаването на данните. Мисля, че сме на етап, в който института след 4 години, 4,5 години съществуване, вече може да подаде количествени и качествени данни, които да бъдат особено полезни за изграждането на политиките, на политическата работа, на парламента, но и на съвета естествено и за комисията. И тази работа се вписва в политическата рамка на Европейския съюз, а именно стратегията Европа 2020, а за комисията специално стратегията за равенството между мъже и жени 2010-2015. Благодаря ви. Окей, так съм Благодаря за изказването. Е, ще приключим по тази тема и за това искам да благодаря отново на госпожа директора, че отново е тук сред нас. Наистина се гордея много с това сътрудничество, което вече става редовно, структурно, структурирано, извинете, сътрудничество. Работата, която извършвате, е фундаментална за работата, която извършваме ние тук в Европейския парламент. Много се радвам, че сте тук. Надявам се пак да дойдете и да дойдете и да говорите пред нас по нови теми. Много ме интересува тази тема, защото и аз искам да получа максимално от работата си. Мисля, че това е нормално за един политик. Всеки от нас иска да използва в максимална степен материалите, които му се предоставят и информацията. Според мен този индекс е изключителен инструмент. Той служи най-вече за това да, да, да дава храна на дебата, да, да дава възможност за развитие. Ако имахме 100% индекса, ако индекса беше 100%, за тогава се щеше да е пълно, но както знаете, това е невъзможно. Има много работа, която трябва да се извърши от правителствата, от органите. Пак ви благодаря за присъствието. Не знам всъщност кога ще дойдете точно, но се надявам това да бъде съвсем скоро. Винаги сте добре дошла. Добре, и така продължаваме към гласуване. Не можем да започнем веднага с гласуването, защото в 10.10 .10 ще дойде госпожа Пак. Тя ще ни разкаже доста неща за комисията по култура, което има пряко въздействие върху нашата работа. Това ще стане преди гласуването. Искам да припомня два аспекта, които са много важни, както знаете. Утре ще има едно съвместно изслушване с Комисията за правата на човека, Комисията ДРУА и Ян 4Q2. Това са жените в мирния процес. Това е една инициатива, е, която е инициатива и на двете комисии и е изключително важна и за нас, и за комисията ДРУА. Обсъдихме този въпрос, също така и с комисията в ООН, която се занимава с жените в конфликтни зони. Мисля, че много държави членки могат да положат много повече усилия в тази сфера. Така или иначе, моля ви, заповядайте, добре дошли сте утре. След това, още едно мероприятие, за 5 марта е предвидено то. Агенцията за основните права организира една конференция, в която ще, или с която ще започне едно проучване, а, за съвета. Четиридесет 21 хиляди жени са а, интервюирани в различни държави и ще се представят всъщност а, резултатите от този проект. Много интересен проект а, за комисията ни. Може да се използва информацията. Мисля, че в нашата работа тя ще бъде много важна. След обяда на същия ден, пак говоря за 5 март, разбира се, нашата комисия ще отбележим Международния ден на жената, който ще бъде, както знаете, винаги е на 8 март. Така че след обяда на 5 март ще имаме представяне. Първо това голямо изследване, което ви казах, толкова много жени са били интервюрани в целия Европейски съюз, в толкова много държави. Първо това представяне ще чуем. И тъй като се опитвам да запълня времето до и 10, бих искал да се възползвам от присъствието на госпожа Пак, която е тук. Е, искате ли да останете където сте? Оттам ли ще говорите или ще дойдете отпред? Добре, дошли сте така или иначе и ще, ви, е, ще имате малко повече време да се изкажете. Разбира се, имате 5 минути да се изкажете, но има възможност и преди гласуването в 10.15 за въпроси. Благодаря ви много, уважаеми колеги. Имам една добра новина. Както знаете, става въпрос за наградата Лукс. Лауреатът е германски филм – Филмът се нарича When We Live. Този филм е, беше истински успех, но искаме сега да го използваме за определена цел. На 8 март, денят на жената, ще е, поемаме една инициатива заедно с е, е, председателя на парламента, с телевизията Арте. Започнахме сътрудничество с тях. И така, целият ден на 8 март този филм ще бъде представян по Арте и ще може да се гледа в продължение на 3 месеца на интернет платформата И този филм ще може да се гледа по искане в продължение на 3 месеца на 24-те езика на Европейския съюз. Именно по тази причина съм тук, за да кажа, че това е една чудесна възможност, едно чудесно средство, за да можем в нашите изборни райони да ползваме този филм като събитие в Естония, в Португалия, в Гърция, в Германия, навсякъде защото този филм ще може да се гледа безплатно на всички тези езици. И мисля, че това е средство, което наистина може да бъде полезно за нас. До сега не сме разполагали с такова средство. То е безплатно. Темата му е изключително емоционално разглеждана. Става въпрос за убийство на честа. Говорим за хората, които е, живеят в определени традиции. Действието в Берлин, наистина, но става въпрос за тема, която засяга цял свят. Мисля, че всички трябва да използваме това средство безплатно е от платформата на Арте. Сега ще ви дам точните указания. Отивате на Арте. Лукс, напречна черта е Лукс. Ще получите по мейл цялата информация. Тук не сме много хора. Исках преди гласуването да дойда, защото се надявах, че ще се съберат повече колеги. Това наистина е чудесна възможност. Възползвайте се. В изборните ви райони можете да го ползвате за европейските избори. Всеки, който се ангажира в политиката за жените, може да стигне до своите избиратели чрез този филм. Много благодаря на Арте за предоставената възможност. Много се радвам, че и председателя на парламента подкрепи тази инициатива и се надявам, че ще използвате тази възможност, ще получите по мейл цялата необходима информация. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Пак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 да, разбира се, всички могат да има достъп. Просто всеки човек може да свали този филм от интернет и мисля, че ако разпространява тази идея, също така добре ще бъде различни неправителствени организации също да използват този филм, защото е много важно да се използва този филм, за да достигне посланието му до хората, които са възпитани в тези традиции, които позволяват убийствата на честа. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Както казахте и вие, наистина ще получим информация, която ще бъде изпратена на всички наши членове. Много ви благодаря. Е, наистина ми се струва изключително положително. Има ли някои въпроси по, този, по, по тази тема? Е, Добре, няма. Бях обещал в 10.15 да започне гласуването. Изключително важно е да се спазва часа за начало на гласуване и ще държа на казането, така че ще гласуваме след 5 минути, 5 минути точно. Точно, точно. След точно 5 минути започваме гласуването. Така, миниатюрна пауза от 4 минути и половина. Okay. Uh, we... Тъй като обещах, че ще започнем гласуването точно в 10.15, ще започнем гласуването точно в 10.15. Може ли, моля, да заемете местата си, скъпи колеги, за да почнем да гласуваме? Първо, точка 4 е, по преговорите за многодишна финансова рамка 2014-2020 полките, които следва да бъдат извлечени и перспективите. Госпожа Матера е възпрепятствана докладчика, но може би госпожа Бастос от името на госпожа Матера ще вземе думата. So, soon, Mrs. Bastos will... А, добре, госпожа Бастос в най-скоро време ще вземе думата. Добре. Please. Да, заповядайте. If you want to take the floor. Разбира се, ако искате да вземете думата. No, no. Коментари без микрофон. Okay, okay. the, the, the, then we proceed with the... Добре, тогава направо преминаваме към гласуването. Имаме пет изменения. Дали бих могли да гласуваме анблок? Да, добре. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Uh, Преминаваме към пета точка. Освобождаването отговорност връзка с изпълнението на бюджета за 2012 година, общ бюджет на Европейския съюз, Европейска комисия. Госпожа Матер отново е докладчик, но госпожа Бастус отново няма да вземе думата. Изменение едно. Кой е за? Против? Въздържали се? Прием се. Изменение две. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Sorry, I was, uh... Моля да ми извините. Извинете, гледах по грешния списък на съгласуван. Започваме отново. Изменение едно. Кой е за, кой е против? Въздържали се, приема се. Изменение две е за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 Приема се с голямо мнозинство. Сега преминаваме към член 6, извине точка 6. Освобождаването отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 година Европейски институт за равенство между половете. Продължаваме с гласуването. Изменение 1. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 2. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Гласуваме по цялата резолюция. Моля, гласувайте по електронен път. And the vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Поздравления към докладчика. Благодаря ви за днешната работа. Няма нищо по точка разни. И сега ще продължим с заседание на координаторите. След 5 минути продължаваме с заседанието на координаторите. Благодаря ви за днешната работа.